Liebe Kolleginnen und Kollegen, please sit down. Fasten Sie belt. Драги колеги, моля, заемете места. bestanden, was wir starten. И затегнете коланите. Е, имам честа да председателствам днес това заседание. Слава Богу, вече не доена по възраст, а по служба председателства. И това съм аз. Така че днес, както казах, ще председателствам и веднага откривам заданието господин Давия и докладчика Райнхард Бутикофер, който е докладчик по бюджета за 2013 година. Тези линии, които се отнасят до нас, веднага му давам думата. Благодаря, господин председател. That, um, Това което ще предложа на комисията е следното. А, бих искал да поканя докладчика от бюджетната комисия, а, който да ни подкрепи в нашата линия. То ще следва общата ни политика последните години за бюджетните ни приоритети. Първо, убедени сме, че бюджетът на Съюза трябва да допринесе в значителна степен за съживяването на устойчивия растеж и за преодоляване на основни предизвикателства пред нас – като, например, недостига на суровини и други. На второ място, бюджетът на Съюза има потенциал за създаване на синергия и трябва да се използва оптимално, като се съсредоточи върху принадената стоеност. На трето място, финансирането трябва да работи за постигане на целите на стратегията Европа през 20-та година. Това според мен е основно тук. В миналото нямаше последователност в действията на европейските институции при прилагане на техните стратегии няма смисъл да се разработват стратегии, бляскави, лъскави и след това да не се финансират същите тези стратегии, да не се заделят средства за тях. Трябва да променим поведението си сега за постигане на стратегията Европа през 20-та година. Финансирането заделено по 1А няма да ни бъде достатъчно, за да постигнем приоритетите си. Това е една критика, която аз отправям и ще помоля колегите да ме подкрепят. На четвърто място магистралните програми като Хоризонт 2020, Козме или свързването на Европа трябва да получат достатъчно средства за насърчаване на зелената економика която ще бъде основен двигател на бъдещата ни конкурентно способност. Нашите политики за подкрепа на малките и средни предприятия трябва да бъдат в центъра на нашата работа тук в комисията и най-вече финансиране на техния потенциал за растеж и научно-изследователска дейност. Това не е част от становището ми, но бих искал ясно да го заявя. Обеден съм, че трябва да преразгледаме настоящата структура на Козме. Финансирането, което сме предвидели за Козме, според мен не е достатъчно. И ако сметките са ми верни за средствата, които ще отиват за МСП по Хоризонт 2020 и Козме, примерно 2014 в евро, няма увеличаване на финансирането за МСП в седма рамкова програма. Не е добра една такава политика. И за това исках да заостря вниманието ви към този въпрос. Трябва да подкрепим инициативата за проектни облигации, като подчертаем използването на стандартите и критериите за устойчивост на Б, които да върват ръка за ръка с финансовите критерии и 2013 година ще бъде последна от програмния период – и за това бюджетните кредити за плащания ще бъдат по-малки и трябва да избегнем ситуация, при която вече работещи проекти не могат да получат средствата си. Идит и други колеги, много ви моля да се обединим срещу преразпределянето на пари от ИТЕР в седма рамкова програма по други магистрални проекти. Ето това е моето предложение. Крайен срок за изменение. Четвъртък, 12 часа на обяд. Благодаря. <clears throat> Благодаря много, господин Бютикофер. Господин Джовани Лавия, докладчик по бюджета. Грация. Благодаря, господин председателю. Както знаете, бюджетната процедура започна с одобряването на основните линии. Това беше първият ни акт, прият в пленарна зала. Там бяха заложени някои основни теми, приоритети на Европейския съюз – и това са растежът и вътре в растежа се съдържа почти всичко, което вие казахте в първото си изказване и разбира се, от друга страна, заетостта и по-специално заетостта за младите. Както казахте и вие, най-вече, що се отнася до работните места. 85% от новите работни места в Европейския план от 2002 до 2010 идват от малките и средни предприятия. Малките и средни предприятия трябва да бъдат подкрепени от нас, за да могат да се състезават с иновативни практики на все по-широките пазари. Както казахте и вие, бюджетът, по който работим, е бюджет за 2013 година, което е последна година от финансовата перспектива. В него ще имаме най-големи бюджетни кредити, по поети задължения за плащания, защото сме в края на съответни проекти, които трябва да завършат. Поети се също задължения в предишни години и затова тази година, 2013, те трябва да бъдат покрити с съответни бюджетни кредити за плащане. Едва ли е обягнало от вниманието ви, че комисаря Левандовски съвсем ясно заяви това пред нас в бюджетната комисия, че миналата година е имало много заявки за плащания от 16 милиарда евро само последния месец на годината. И Европейската комисия не е могла да плати е, 11 милиарда евро. 5 е успяла да отпусне по едно А и по едно Б. Като бюджетни редове става дума за научно-изследователска дейност, а другата е кохезионната политика. Така че тези плащания са прехвърлени в бюджета за 2012. И това като че ли ще се превърне в един огромен проблем и за бюджета 2013 година, ако държавите членки по време на тази година не успеят с коригиращ бюджет да компенсират разликите. Утре сутрин Европейската комисия ще излезе с предложението си за бюджет. Ние поискахме комисията да бъде и амбициозна, и гледа на нещата реалистично. Реалистично, защото трябва да се знае, да знае какво се случва и да иска от държавите членки необходимите плащания, за да може да се разплати Европейския съюз към отделните програми. Трябва да бъде амбициозна, аз всички съм убеден, че искаме да излезем от кризата, трябва да инвестираме в някои приоритети. И голямата част от тях са в мандата на вашата комисия. Както записано в становището на вашата комисия, аз обикалям всички други комисии, за да видя какви са приоритетите на отделните парламентарни комисии, за да мога да отида с ясен мандат на триалога. Ще представя своя мандат в бюджетната комисия на 10 май. Всички тези срещи с комисиите са ми необходими, за да мога да разбера какви са позициите на специализираните комисии на Европейския парламент. Преди да завърши, искам да подчертая две неща. Първият са приоритетите. Голямата част от нашите комисии много често искат да се добавят допълнителни средства в някои бюджетни редове. Рядко обаче същите тези комисии оценяват негативните приоритети. В период на криза и на трудности трябва да можем да преценим кои не са толкова полезните програми, които няма толкова нужда от разходи и които в рамките на общата стратегия би трябвало да бъдат считани или за странични, или за вторични по значение, защото да се иска постоянно повече е доста трудно в такъв кризисен период. Трябва да бъдем отговорни и ясно да посочим кои са бюджетните редове, които за нас не са приоритетни. Следващия аспект е свързан с пилотните проекти и подготвителните действия. Те винаги са били приоритет за Европейския парламент. По пилотните проекти и подготвителните действия, както знаете, започнахме и изготвихме един календар. Изпратихме го на различните комисии. Очакваме от специализираните комисии да излязат със своите предложения по тази тема преди 4 юни, за да може бюджетната комисия след това да ги представи на Европейската комисия и да се направи предварителна оценка на пилотните проекти. Разбира се, онези проекти, които могат да бъдат приложени и които Европейската комисия смята, че ще бъдат финансирани, ще бъдат финансирани. Не може да се блокират средства без тези средства след това наистина да бъдат разходвани. Последната тема, която отбелязахте и вие, е свързана с един сериозен сблъсък между парламента и Европейската комисия по отношение на пренасочване на средствата. Комисията по бюджета и комисията след помирителен съвет стигнаха до някои решения, свързани с ИТЕР. По рубриката за бюджета 2012 670 милиона евро и след това вътрешно преразпределение на 1А за 360 милиона евро. Сблъсъка с съвета ще бъде голям там. Вие вече казахте какви са вашите приоритети по темата. Благодаря. Благодаря ви много, господин Лавия, за това въведение. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка в рамките на 3 минути за всеки един. Сега за НП господин Варгас. Gerbiamas pirmininkė, iš, iš tiesų reikia tik. Благодаря, господин председателю. Можем да се съгласим с общата оценка, която чухме от докладчика. Други колеги също така отбелязаха, че 2012 година не е обичайната за нас година, тъй като сме в преходен период към а, нова многогодишна финансова рамка. Няма да навлизам в подробности, тъй като становището на докладчика отговаря на разискванията ни от миналата година. Голямата част от идеите са напълно приемливи за нас и ние ще ги подкрепим. Трябва обаче да преразгледаме въпроса, когато бъде подаден проекто бюджета. Проекто бюджетът може да доведе до разнобой становищата или поне разлики по различни по-дребни въпроси. Така че си мисля, че тук можем да постигнем консенсус. Европейския парламент има много ясна позиция в преговорите с съвета за проекто бюджета. Има една възможност, не съм убеден в нея, но трябва да помислим дали не може някои корекции на бюджета да бъдат направени. Благодаря ви много за тази ясна и кратко изказана позиция, госпожа Херцог за социалистическата група. Благодаря. Благодаря. Искам да поздравя господин Бютикофер. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка. И миналата година, и предходната година те работиха много активно. Искам да благодаря и на Европейската комисия тъй като и колегите от бюджетната комисия имат своя принос, и комисията, и бюджетната комисия следваха нашата линия. Във времена на криза е много важно да има синергия, да има солидарност между държавите членки за програмите за економически растеж, които са част от едно А. Конкурентоспособност. Подкрепям доклада на господин Бутикофер. Имам някои корекции, разбира се. И сега ще спомена някои от въпросите, които искаме да повдигнем. Първо, възможността на бюджета да предостави синергия. Това е втора точка на колегата. Трябва да продължим да искаме от държавите членки да не заличават в техните национални бюджети по такива бюджетни пера, за да не бъде Европейския съюз единствения, който заделя средства за това и да остане без опора в националните бюджети. Между държавите членки има солидарност за бюджета по едно, разбира се, но трябва да има и сътрудничество между поколения. И имаме дългосрочни предизвикателства пред Съюза и е много важно да има солидарност между поколенията. Това трябва да се спомене в доклада. Имаме проблем с четвърта точка на господин Бутикофер. Не става дума за бюджета 2013, за следващата многодишна финансова рамка и Козме и другата програма са част от следващата многогодишна финансова рамка или МФР. Не мислим, че тук му е мястото да се говори за това. Ще се опитаме да коригираме този текст. Подкрепяме проектните облигации за пилотна фаза на проектите. И след това, показаното от Европейската комисия и от докладчика в Сянка, изключително важна е тази година, тъй като е последна в програмния период. Ето защо е необходимо да гледаме плащанията, а не само поетите задължения за плащания. Сега по отношение на ИТЕР, Необходимо е да се разбере какво е направено миналата седмица. Budget... Uh, При гласуването, с гласуването за тези 100 милиона евро от 1А миналата седмица, наистина ли дойдоха от тази глава или не? Или това е част от механизма за гъвкавост заложен към тази рубрика? От седма рамкова програма ли ги взеха или не? Това е много важно. Записано е в рубриката седма рамкова програма, но не е така. От инструмента за гъвкавост са дошли. И това трябва да се експлицира. Другия въпрос е към Европейската комисия. Тези 360 милиона, които са ни необходими за 2013 година, откъде ще дойдат? Нашата комисия е обединена и е сигурна, че има нужда от нови средства, отпуснати от съвета по инструмента за гъвкавост или по някой друг инструмент. Трябва да се използват, разбира се, резервите не само по едно а и по седма рамкова, но всички резерви и по други рубрики. Не искаме ИТЕР да се финансира със средства, които идват от проекти в седма рамкова програма и които ще пострадат от това. Трябва да се изправят предизвикателствата. Така че искаме в следващата многодишна а, финансова рамка отново да се проведат преговори. Тези 360 да дойдат от резерви, от гъвкавост или да бъдат нови средства, а не да се понесат от а, седма рамкова. Благодаря много, госпожо Херцог. Сега господин Рубик. Благодаря. Благодаря, господин председател. Сърдечно благодаря на господин Бютикофер, защото наистина съвсем уместна е защитата, която той прави на средните и малки предприятия. И е, скоро време ще трябва е, да се връщат заемите и не финансовите пазари е, ще направят това, а реалната економика, т.е. работниците в Европа. Смятам, че тази програма, която приключва в края на 2013 година, трябва да се използва максимално, да се освоят всички кредити, като се насочат предимно към младите предприемачи, предприятията, износителки и заетите в тази сфера жени. Младите предприемачки в сегашния период, доста труден, са доста борбени и трябва да се намери подходящият бюджетен подход, който да отчита това качество. Наистина важно е да бъдат по-добре обучени ръководителките на предприятия, но съвсем практически насочено обучение. Има такава програма, лансирана от комисията ИТРЕ, Еразмус за млади ръководителки на предприятия. които установяват контакти с други сектори. Могат да се обучават и в други държави, е, това наистина е, трябва да бъде подкрепено от е, Европейския съюз. Също така за млади журналисти, програмата Шуман в Флоренция, защото новите медии могат да създават нови работни места. Това също е път към повече демокрация и по-голям плурализъм. И трябва да бъде подкрепена тази пилотна програма. И е, последното, което искам да кажа, е, споделям казаното от колегата за програмата ИТЕР. Аз също смятам, че тя не трябва да бъде финансирана от седмата рамкова програма. но наистина програмата ИТЕР ще даде резултати след 20 години. Но в никакъв случай не трябва от рамковите програми за изследователска дейност да се отделят средства. И ефективността, енергийната ефективност трябва да бъде подкрепена – Всъщност това е основната цел на седмата рамкова програма. И а, смятам, че подкрепата а, и в бюджетната комисия, и в нашата е от голямо значение. Председателят, благодаря ви, господин Рубик. Нямаме представител от комисията. Така че отново ще дам сега думата на господин Батиков. Няколко бележки, господин председателю. Първо, по това, което е, каза господин Газ, миналата година обсъдихме тези елементи, по които е, можем да се отклоним от позицията на комисията. А това със сигурност ще бъде част от дебата тази година. Показаното от госпожа Херцог, вие споменахте точка четвърта от становището. Всъщност, тук имаме две части. На първо място отбелязваме определящата роля на водещите програми НАС като Хоризонт 2020 и Козме – Е, но това все още не е включено в бюджета за следващата година. Втората част на тази точка 4 е, се подчертава един принцип, който ще е в сила за бюджета за едната година. Именно за това е включена тази е, точка, този текст. А сега, що се отнася до ИТЕР, доколкото ми е известно, господин Левандовски е направил предложения по възможностите за набиране на тези 360 милиона евро в рамките на бюджетното обсъждане. И в две трети от тези средства, 240 милиона евро от седмата рамкова програма, вече са намерени и е една част от е, технологическата изследователска дейност и комуникационна от средствата за тази цел. Това подчертава значението, нееднократно подчертавано, е, че ние сме единни в нашата комисия и сме против подобен подход. Аз съм оптимист и вие казвате, че чак след 20 години ще видим плодовете на ИТЕР. Търговското реализация може би ще даде плодове след 50 години. Така че седмата рамкова програма трябва да се съсредоточи върху това, което посочи господин Лавия. Тези приоритети устойчиво, устойчив растеж, създаване на работни места. И мисля, че има консенсус по този въпрос. Господин Рубис, споменахте също така пилотните проекти. И искам да направя бележка от общ характер, възползвайки се от случая. Ако имате други идеи за пилотни проекти, срокът е до 30 май за внасяне на а, вашите проекти, така че да а, започне а, процедурата, а, обявена от господин Вие. Председателят благодаря. Срокът за изменение е 20 април, 20 май. Приключваме с тази точка и преминаваме към следващата. Свързан с поразумението АКТА, Търговското споразумение за борба с фалшифицирането, госпожа Андерс Дотер, най-младата представителка на нашата комисия е тук. Давам и думата. Благодаря на председателя за това, че включи в нашата комисия тази точка. Също така искам да благодаря на докладчиците в Сянка за тяхното активно сътрудничество и съдействие. Знаете колко дискусии възбуди в гражданството това споразумение сред ползвателите на интернет. А, ние в Европейския парламент носим особена отговорност с оглед на този публичен дебат. Наистина, трябва рано или късно да вземем някакво решение – и мисля, че трябва да обсъдим политическите и економическите последици от споразумението за борба с фалшифицирането. През пролета нашата комисия събра становищата на различни представители на промишлеността с оглед на бъдещето на Европа. Е, обсъди се въпроса с е, търговията с фалшифицирани стоки, но и е, бъдещето на европейската промишленост. И всички последици от това споразумение за малките предприятия и операторите на цифровия пазар. Имахме възможност да обсъдим потенциала на това споразумение. Взехме позиция по неутралитета на интернет и отворения пазар на интернет. Така че да има минимални пречки за достъпа до интернет трябва достъпа на, на гражданите до интернет да бъде облегчен максимално. Тази позиция, тази гледна точка, изказана от различните участници в дискусията, показва, че споразумението акта може да попречи на отворения характер на интернет и на пазара – е, беше изразено притеснение в е, тази е, насока и баланса между защитата на авторското право, на интелектуалните права и достъпа до интернет. Може би има дисбаланс в това отношение, подчертаха те. В моето становище посочвам в лично качество, че нашата комисия трябва да настоява за приемането и за прилагането на това споразумение, но не точно в този му вид. Както казахме, вътрешния пазар нямаме достатъчно информация за събирането на данни. Становищата са спорни, противоположни и резултатите от прилагането на споразумението върху цифровите технологии и комуникацията. Така че трябва да имаме съответната правна сигурност преди да приемем това споразумение. Знаем, че много международни организации, като ГА8 и СЗО, настояват за това споразумението и цялото законодателство да бъдат адаптирани с изискванията на нематериалното право. А, споразумението акта не прави това. Това е уникален, единен модел за всички елементи на интернет и може да бъде непродуктивно това споразумение с оглед на хетерогенния характер – на всички субекти на този пазар. Така че съществува риска да приемем споразумение, което всъщност не взима предвид, не отчита всички възможни ситуации. Смятам, че нашата комисия и нашата институция на демократично избрани представители трябва да поеме инициативата за нов дебат по нематериалното право и да възприеме нов подход към споразумението акта. Надявам се нашата комисия да ме подкрепи в подобен подход. Така че всички ние заедно да продължим дебата. Може би ще се постигне ново споразумение, което да отрази всички тези аспекти. Благодаря ви. Благодаря ви много, госпожо Андер Штотер. Сега докладчиците в сянка имат думата. Госпожа Пилар де Кастилио има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин Каспари от нашата група е всъщност докладчик Сянка. Не съм аз, но е възпрепятстван да присъства. И аз ще се изкажа от името на, на групата, като ще споделя и своето мнение. Сега, на мен ми се струва, че едно нещо не бива да забравяме – а именно гаранциите за опазване на правата на интелектуална собственост като залог за растеж. Това, на това не бива да се посяга. Ако не бъдат зачитани и закриляни правата на собственост, които допринасят за иновациите и за растежа, то определено, според мен, ще премахнем всяка възможност за процъфтяване на обществото и економиката, основани на знанията. Фактически ще зачеркнем възможностите за едно общо благосъстояние. И според мен всички сме съгласни е, относно това. От там нататък обаче трябва да бъде направено необходимото, защото закрилата да бъде наистина ефикасна. Въпросното споразумение е споразумение от търговски характер и представя положителна перспектива, но аз смятам също така, че споразумението би трябвало да се разглежда като един международно правен механизъм и не като нормативен акт, насочен срещу физическите лица. Да не говорим, че акта, въпросното международно споразумение, обхваща въпроси за посегателството срещу правата върху интелектуалната собственост и отвъд пределите на електронното пространство. Акта фактически не посяга върху законодателството на която и да било държава, нито на Европейския съюз. И правните служби на парламента нееднократно, а и съвсем наскоро препотвърдиха своята позиция, че няма никакви противопоказания, каквито и да било конституционни възражения срещу акта от гледна точка на общностното право и основните права и свободи. Ето защо аз мятам, че въпросното споразумение акта е нещо необходимо. Да, разбира се, вероятно е необходимо да се осветлят, да се уточнят някои аспекти. Но аз бих искала колко се може по-бързо, фактически незабавно, да се излезе с положителна декларация в този смисъл. Нека не забравяме, че въпросът е на дневен ред, процесът тече от 2008 година. Сега сме 2011. Между 2009 и 2010 година посегателствата срещу интелектуалната собственост и съответната нанесена вреда се е удвоила от 40 000 до 80 000 акта на посегателство срещу интелектуалната собственост на стойност милиони и следователно въпросът не търпи отлагане. Да, разбира се, е, в срока определен за изменения и допълнения е, могат да, да, се, да се правят такива. Ние сме, нашата група е против категоричното отхвърляне на акта, но във е, всеки случай е необходимо да се действа бързо. Европейският съюз би следвало да се въоръжи с всички инструменти, които да гарантират знанията и иновациите като фактор за изход от економическата криза. Благодаря. Сега е от името на социалисти и демократи госпожа Траутман вместо господин Деанджелис. Позволете ми също така да ви напомня, че позакъсняваме. Ще трябва да проявя строгост и моля госпожа Траутман да не отнема повече от 3 минути. Благодаря, господин председател. Наистина аз говоря от името на колегата, който е възпрепятстван. Е, аз ще сведа до знанието ви неговото мнение. Ораторката чете. Акта, казва нашият представител, ще представи стъпка назад отстъп от а, е, доклада на парламента по директивата и пред от 2006 година. Освен това, ние се противопоставяме на това, че Преговорите бяха водени в условия на непрозрачност и доведоха до крайно непрецизни определения на ключови термини. В това число терминът стопански или търговски мащаб, който е от съществено значение за разграничаване на физическите лица, потребители или ползватели, от юридическите, от дружествата, и съответно, при липсата на такава яснота, въпросното споразумение ще се насочи срещу всички лица, независимо от относителната значимост на техните действия или съответно тяхната уязвимост. Single infringement of IPRs by an internet user for personal and domestic use is not comparable to и е очевидно е, системното нарушение на интелектуалната собственост от страна на офшорни дружества е несравнимо е, с действията на едно физическо лице. Това разграничаване обаче е, е категорично отстранено от сегашния текст на акт. Нашето намерение е изцяло да подкрепим отхвърлянето на акта и смятаме, че това може да стане, като в никакъв случай не се забавя процедурата в водещата комисия, именно Инта, за международната търговия, така че комисията да излезе с общо становище на парламента през първата половина на месец май. Благодаря. Ja, vielen Dank. Äh, ich darf jetzt äh, kurz verlesen die Rednerliste, die sich gemeldet haben. Herr Gierig, Herr Frau. Благодаря. че те се списъка на оставащите оратори. Всъщност председателят предлага да се закрие списъка и останалите за изказване, ако обичат да бъдат кратки. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда кратък. Става въпрос за три важни въпроса. Търговски права, търговските марки по 87 член, правата на ползвателите, правата на авторите или правоносителите. По отношение на първия е, и третия въпрос, аз не виждам проблеми, обаче 27-ми член, особено в частта си от първа до осма е, линея и най-вече четвърта, поражда сериозни възражения – Прав do ochrony danych osobowych, jak również nie do... Тук става въпрос за е, легалното определение на потребител е, на интернет, който нарушава правата на интелектуална собственост. В е, шеста алинея пък се говори за техниката за оборудването, която се използва за нарушаване на авторските права. След това през 2005 година Европейският парламент отхвърли доклад на правната комисия относно някои изобретения, произведени чрез компютърни програми, т.е. чрез софтуер. В смисъл, че софтуера, програмното осигуряване не е патентоспособно. И съответно едно съдържание, което е разработено по такъв начин, не, не може да бъде възпрепятствано от разпространение. А 6 е, от 26 от 27 изрично поставя такава забрана – Авторските права си остават права на автора на софтуера и съответно нашата докладчица е напълно права, когато говори за прогреса, за иновациите. Опасявам се, че акта е насочена срещу иновациите, срещу прогреса, особено в областта на информационните технологии. Следващата ораторка. Благодаря, господин председател. Госпожа Тотман вече заяви становището на социалисти и демократи. Ние сме против акта общо взето по различни причини. Първо, поради начина по който се стигна до това споразумение, без обществен дебат – в условия на информационно затъмнение. Но освен това, споразумението не обхваща някои големи страни, които определено трябва да са част от него. И освен това, говорим за съдържанието на това споразумение. Става въпрос за едно търговско споразумение е, и целта обикновено такива споразумения е създаването на на заетост, пораждането на економически растеж. Цената обаче тук е прекалено е, висока. Фактически от това споразумение загубата може да бъде по-голяма от ползата се възникват въпросите за поведението на физическите лица, за е, новите обществени явления, е, но споразумението не отделя каквото и да било значение на тези въпроси и ние не можем да го подкрепим. Господин Рубик има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз е, благодаря на колегата Анда Штофа Акта, разбира се, е въпрос от световно значение и, и трябва да видим как Европа и по-конкретно индустрията, създаваща културни ценности тук в Европа, би могла да се възползва от относителните си предимства – правната служба на Европейския парламент ни казва, че акта няма да доведе до промяна на действащо европейско законодателство. Ние, разбира се, нямаме единно европейско законодателство, поради което този разговор е толкова важен. Освен това, на карта са поставени някои интереси, които понякога са взаимно противоречиви въпросът е кой в края на краищата ще плати за съдържанието. В а, интернет а, се въртят милиони а, под формата на различно съдържание – И въпросът е в края на краищата, кой ще плати сметката за нарушението. После кой ще плаща за инфраструктурата? възникват доста конфликтни области. Е, въобще тази материя е осеяна с капани е, и ако поставяме в центъра на вниманието отделните потребители, край на ще пропуснем да отбележим, че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 и аз определено съм за един сериозен дебат тук в парламента. Комисията, разбира се, трябва да работи по, по детайлите. Що се отнася до Комисията за международна търговия на парламента, трябва да работи в тясно сътрудничество с нея, за да стигнем съвсем скоро до разумно решение. Следващият оратор. Няколко кратки бележки. Да, темата е изключително комплексна. Доста съм издразнен от факта, е, че дълго раждането на това споразумение, след това се правиха корекции, след което се каза да, добро е това споразумение, след което пък ето сега го отхвърляме. Въпреки, че първоначално казвахме обратното. Това не ми допада. Това е едно. Второ, ние обсъждаме този въпрос с художници, с лични интелектуалци, които имат такива права. И, и сега изведнъж трябва да си променим становището, какво да им кажем. Не съм убеден, че всички въпроси, които се обсъждат в момента, ще намерят решение. Да, много младежи протестират по улиците, така е. Но трябва ли заради това да заличим всичко до тук? Когато гледам този проект за споразумение, съгласен съм, че има какво да се промени, но не и основните принципи. Не виждам защо отново всичко се поставя под въпрос, вместо да се правят корекции там, където е необходимо. Бих предпочел да знаем какво точно да променим, но да оставим останалото. Важното днес в Европа е в сила в международното търговско право. Така че не ми е много ясно защо трябва изцяло да отхвърлим това споразумение. Госпожа Джордан Сизели. Сам Благодаря. их разумела като идеологски бой. Дискусията от последните няколко месеца бе по-скоро идеологически дебат. За това се радвам, че сега говорим по същество. Колегите Ройл и Рубих представиха убедителни аргументи и съм съгласна и с двамата. Не зададохме като че ли правилните въпроси. Какво има нужда от европейското общество? Трябва да защитава авторското право, защото ние сме едно новаторско общество. Важно е също така да има сигурност за потребителите и авторите. Всяко нещо трябва да отговаря на етикета си. Трябва да има по-новаторски подход, да се защитават правата на човека и трябва да има свобода при ползването на интернет интернет трябва да се използва без лицата, които го ползват, да бъдат наблюдавани. Акта наистина преследва определени цели, но по цяла Европа има демонстрации срещу акта, включая в Словения. Хората се страхуват да говорят положително за акта. Вътре разбира се, че има положителни моменти, но как можем да направим стъпка напред, ако толкова хора са против акта? Тези, които протестират, искат акта да бъде отменен. Според мен това е лошо предложение. Имаме нужда от научно становище на независим орган. Съдът на европейските общности е инстанцията, която може да излезе с такова становище. Съжалявам, че Европейския парламент не успя да се възползва от тази възможност и съжалявам, че съда няма да може да излезе с становище. Може би трябва да изчетем документа отново, да покажем положителните моменти и да обсъдим отрицателните отново. Член 27 не е единственият важен член. И затова имам един въпрос. Има ли възможност 27-ми член да бъде предоговорен? Някакво решение да намерим за него, което да бъде приемливо и за обществеността. Благодаря, Бадия и Кочет. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искала да благодаря на нашата докладчица за крайно премерения тон, на с който подхожда към един доста щекотлив въпрос. Аз бих искала да, да, да хвърля светлина върху въпроса за бързодействието. Тук той бе засегнат нееднократно, но прекалената прибързаност не винаги води до добри резултати. Едва ли. Това, това трябва да го имаме предвид. Не ми се струва, че е, работата върви в правилната посока – за сметка на това, пък въпросното споразумение, споразумение акта в сегашния си вид не е добро решение. И ние трябва да дадем своята лепта в усилията за намиране на най-доброто решение в интерес на правоносителите и на ползвателите. Когато говорим за акта, някакси мненията се разделят на две – е, има мнения за правоносителите, за е, творците и, и други, които са против тях, но всъщност не това разделение е от съществено значение, защото самата общност на правоносителите не е единна, що се отнася до акта. И проблемът тук е, че Европейският парламент всъщност няма възможност да се намеси в текста по същество. Нему е дадено единствено правото да заяви да или не. И това е категоричната слабост на този процес. Благодаря. Колегата Отмарк има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчицата. Важно е, според мен, е, да се осигури свободата на ползване на интернет, правото на защита на личните данни и, и, и на тези права, според мен, противовес няма. Те са основни абсолютни права. В същото време трябва да кажа обаче, че винаги се удивявам, когато охраната на интелектуалната собственост се разглежда като противоречаща на свободния достъп до интернет. Не е Такова е обичайното отношение към интелектуалната собственост. Нашата комисия не веднъж е подчертавала значението на една последователна, вътрешно непротиворечива система в Европа за опазване на правата на интелектуална собственост. Работим по европейската патентна система, по усъвършенстването на единния пазар в това отношение – и обикновено не, не гледаме на всичко това като на противоречащо, да кажем, на свободата на, на информация. В другите среди и, и при другите средства на разпространение аз не виждам защо интернет следва да се разглежда като нещо особено. И при, при тези е, първоначални съображения, а и във връзка с становището на правната служба и, на, на парламента е, е, и предвид други експертни правни становища, наистина акта няма е, в никакъв смисъл, не противоречи на европейското законодателство. Да не говорим, че не въвежда кой знае колко ново. Понякога, мисля, се борим с вятърни мелници въображаеми е, врагове. Аз всъщност е, нямам каквито и да било е, реални сведения за евентуалната опасност от посегателство срещу правото на достъп до интернет, срещу личната неприкосновеност. Има обаче други, които са против опазването на интелектуалната собственост, вероятно, те за това и са против акта. Но след като ние сме за една европейска система за защита на интелектуалната собственост, трябва да проявим последователност и в международен мащаб. И нези, които е, смятат, е, е че е, акта следва да бъде отхвърлено, на тях е, аз бих препоръчал е, да е, се справят още веднъж с правното становище на, на правната служба. И както виждам, някои колеги клатят глава, очевидно в несъгласие с думите ми, но вместо това нека просто погледнат фактите. Всъщност те нямат факти в подкрепа на своята позиция, че споразумението би ограничало, ограничило каквито и да било индивидуални права и свободи. Въпросът е за интелектуалната собственост ли сте или не. Лично аз съм е, привърженик на, на, на свободата в интернет. Някои, прочем, от нещата, които биха могли да, да представят проблем, са изключени от е, приложеното поле на споразумението. Но за да, за да бъде по-осведомен, по-разумен -по е, е, този разговор, моля противниците на акта да излязат с конкретни примери. В противен случай лесно могат да бъдат обвинени е, или заподозрени в това, че са против интелектуалната собственост поначало. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Съгласна съм с това, което каза господин Хекпарк. Аз също имам усещането, че се гонят вещици. Не веднъж, два пъти внимателно прочетох текста на това споразумение и наистина не разбирам целият този смут, който всява споразумението. Аз съм член на правната комисия, имаме експертен документ – по темата. И изводите ни са, че правата на интелектуална собственост по никакъв начин не се накърняват от акта. Авторското право не се Колега Хъкмат, аз съм angesprochen, dann soll er mal den Artikel И наистина трябва точно да се посочи члена или текста. където се правят по-различни предложения, свързани с авторското право. Смятам, че комисията ще направи скоро предложения. И тогава трябва да проведем обсъждане и дискусия. Разбирам притесненията на тези, които имат различни позиции. Трябва да се внесат изменения в авторското право, но когато обсъждаме акта, не е подходящият момент за това. Сто пъти можем да препращаме текста за разглеждане от юристите, но нека да имаме доверие в квалифицираните кадри от правната служба на парламента. Те винаги са ни давали отлични съвети. И не трябва да отхвърляме акта. Сега да дам думата на комисията, казва председателката, ако тя иска да вземе отношение. Um, like just... Благодаря. Няколко думи само. Дебатът е много интересен. Акта не засяга нашите граждани. Тя помага на нашите търговски дружества и по-специално дружествата, които се занимават с износ или изобщо работят на международните пазари, както и онези, които се занимават с качество, с новаторство, с авторски права, най-общо, разбира се, и с култура. Така че акта е необходима, за да може да подпомогне търговията на Европейския съюз и тя да остане конкурентно способна. По време на преговорите подходихме много внимателно, искахме да защитим основните права. И в акта повече отколкото в който и да е договор за авторското право или законодателството на Европейския съюз, повтаряме тези основни права. Понякога два пъти, три пъти в един и същи член, например член 27. Така или иначе обаче остават много съмнения, както бе посочено днес и тук. Най-вече съмнения, не конкретни примери на проблеми. Тъй като съществуват тези съмнения, Европейската комисия препрати към съда акта. Възможно е, както каза комисаря Дегухт, и, както заяви председателството на Европейския съюз, да трябва да изчакаме окончателното становище на съда по законността на акта. Това становище ще бъде дадено от съда на Европейските общности. И тогава можем да бъдем сигурни, че имаме окончателно решение по този сложен въпрос. Член 27 бе споменаван няколко пъти той не ограничава свободата на интернет. Неговите разпоредби са факултативни, те посочват принципи, а тези принципи вече се прилагат в законодателството на Европейския съюз. Това е законодателство, което съществува от 10-12 години, който дава възможност на интернет да процъфтява. Така че няма никакви заплахи за ползвателите на интернет от Европа. Що се отнася до протестите? Виждаме, че голямата част от тези, които протестират а, срещу акта, всъщност протестират а, срещу определени права за интелектуална собственост. Ако се отхвърли акта, обаче, дебатът за авторското право няма да се промени, защото това са различни дебати. Акта е договор за прилагане на право, и факта, че парламента ще чака решението на съда, не пречи междувременно същия този парламент да разглежда предложения, които се подготвят от Европейската комисия, от Генерална дирекция вътрешен пазар по правила за интелектуалната собственост, лицензирането и правоприлагането. Така че комисаря заяви пред вас, че може би ще е добре да продължи този дебат, преди да се отхвърли нещо, което се подкрепя от много дружества и творци. Благодаря ви. Благодаря, докладчика има думата. Так, Благодаря. Благодаря на всички колеги, които участваха в дискусията. Благодаря и на комисията за това, че присъства на този дебат. Наистина отрадно е, че нашата комисия и комисията обсъждат този въпрос, но ясно е, че има много неясни моменти. Всички въпроси, свързани с киното и музиката, са уредени, но има и много други аспекти. Различни са участниците, субектите, които участват в тази сфера. И наистина, дали акта е добрият инструмент, правилният инструмент, за защита на техните права. Със сигурност акта не е най-добрата платформа за специфичен дебат по различните аспекти, промишлени аспекти, но чрез изменения аз ви призовавам да допринесете за подобряване на текста, така че да имаме единна позиция пред Комисията по международна търговия. Благодаря ви. Искам да кажа на колегите от комисията, че ще се отнася до календара. Поискахме от Инта малко по-закъсняване, т.е. да се премести срока. Утре обаче ще ни отговорят те. Това, което мога да кажа пред вас е следното. Ако няма с един месец закъснение, измененията трябва да бъдат подадени на 26 април, само на английски. Гласуването в ИТРО ще бъде на 8 май. Ако обаче утре Европейската, извинете, комисията Инта ни каже, че може да има закъснение и да се удължи срока, ще ви информираме веднага посредством имейл от нашия секретарят. И измененията тогава са за 26 април. Могат да бъдат на всички езици. И гласуването в комисията 31 май. И така. Знаете, че имаме съвместно състояние с Комисията по транспорт. Затова малко по-бързо. Нека да видим дали ще успеем да включим последната точка от дневния ни ред. Давам думата на Шимански. Създаване на Европейски инструмент за съседство. Благодаря. Както знаете, Европейската политика за съседство е един широк проект, чиято цел е да събере Европейския съюз и нашите съседи на изток и на юг. Има и политическо измерение, има и финансов инструмент. Що се отнася до енергетиката, защото това е основна сфера на тази политика за съседство. Съседните ни страни имат огромна роля, що се отнася до преноса или транзита или пък доставката на газ, нефт и ВИ. За да улесним това, трябва да имаме правна рамка, която да бъде пряка връзка с преходния протокол, енергийната харта, учредителните договори и модела ни за либерализиране на енергийния пазар. Особено важно е, важен е тук третия пакет. Сигурността на енергийните доставки е много важна, диверсификацията, либерализацията на пазарите, засилената конкуренция, намаляването на емисиите. Всички тези цели биха могли да бъдат постигнати. Точно заради това направих едно предложение за различни изменения по доклада на водещата комисия. Благодарение на тези изменения ще успеем да постигнем един добър, задоволителен текст. Ако го направим достатъчно бързо, ще излезем с едно добро предложение. Това е един проект, който трябва да се приеме по съвместното вземане на решение с участието на Комисията по външни работи. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за отличното сътрудничество. Ще имам и други срещи с докладчиците в Сянка, така че да постигнем един отличен текст. Благодаря ви. Благодаря. Следващия оратор. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Светът се променя, революира и аз наистина е, приветствам е, включването на нови инструменти в е, многодишната финансова рамка до 2020 година. Приветствам и дълбоките изменения в сферата на европейската политика за съседство. Това е наистина е сфера, която трябва да се адаптира, да се, съобрази, да се съобрази с промените в света. Този инструмент ще облегчи е, програмите за финансиране, ще е, упрости е, процедурите, така че да бъдат постигнати по-лесно целите на стратегията Европа 2020 година. Приветствам докладчика господин Шимански Приветствам го и за посочените приоритети в сферата на енергетиката, както и неговите предложения, както в общия пазар на, на енергиен пазар и тези елементи от политиката на съседство. Реформата на инструментите в политиката на съседство се опира на три стълба. Диференциран подход, трансгранична териториализирана последователност и гъвкавост на програмите. Това са три основни приоритета, върху които почиват неговите предложения. Аз, впрочем, ще внеса изменения във всички е, сфери, в които е компетентна нашата комисия, особено в подкрепа на средните и малки предприятия. В сферата на индустрията, изследователската дейност, далеко съобщенията, Потребностите на държавите партньори трябва да бъдат ясно посочени. Трябва да се даде количествено и качествено измерение на тези потребности, да се рационализират програмите, така че помощта да бъде по-ефективна и дългосрочно устойчива. Предизвикателствата за нас са големи предизвикателства за бъдещето и за е, планетата и можем да отговорим на тези предизвикателства благодарение на този нов инструмент, да засилим нашето партньорство с е, държ... съседните държави, така че да гарантираме едно устойчиво развитие. Благодаря ви, госпожо. Колегата Феса. Да ме страна. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Конрад Шимански за а, неговия текст, по който водим дебат. Смятам, че лесно ще бъде постигнато споразумение сигурността на енергийните доставки е важна цел. Наистина е изключително важно да имаме добри отношения с съседните държави, които почиват на интегриране на пазарите, диверсифициране на ресурсите и на доставките. Има определена дата от съвета 2014 година. Така че трябва да видим как ще се присъединят към тази харта съседните е, страни чрез транзитния протокол. Трябва да насърчаваме допълняемостта, последователността, интегрирането на регионите съгласно стратегия 2020 година. Ясно е, че ще внесем изменения. Особено в енергийната сфера – най-вече при сътрудничество с страните от Южното Средиземноморие. Благодаря. Колегата Валян. Първо искам да благодаря на докладчика за отличното становище. Изразява част от тревогите на нашата комисия. Това, което казахте за вътрешния пазар на енергетиката, на енергията, много ми хареса, господин Шимански. Има нещо, по което искам да си изкажа обаче. Тук има един риск. Риска е само да говорим, а да не стигнем до края. Постоянно казваме на съседите колко са важни за енергийната сигурност, но те напълно го съзнават. Така че източните ни партньори, като че ли пред очите ни се променят. Част от нашите партньори са много по-динамични, бързи, економически, политически, отколкото ние си мислим, че те са. След това намираме се на един кръстопът на създаването на пазар за газ и ангажиментът трябва да бъде двоен, ако искаме да има сътрудничество, а не само зависимост. Трябва да прилагаме общи стандарти на базата на правилата на вътрешния пазар, но как да ни се вярва? Как може да искаме от а, другите държави да либерализират пазарите си, когато нашия пазар още не е готов? Основните процедури за нарушение наказват страните и изпращат едно слабо послание към нашите партньори. И накрая имаме много инструменти енергийна общност, енергийна харта, Имаме много законодателство за това, как ще работим с нашите партньори. Различните механизми, външното измерение или настоящия регламент. Трябва да направим така, че всички тези законодателни актове да си съответстват. Защото посланието, което изпраща Брюксел, трябва да бъде ясно и последователно. Това е една система, която трябва да бъде взаимоизгодна, или пък изобщо да махнем думата сътрудничество от всички документи, които изготвяме. Благодаря, казва председателката. Последният оратор е колегата Ривази. Колега Ривази. Няпа. Колега Ривази. Колегата Ривази. Ривази. Но. Е, рапортер. Докладчикът. Biorąc pod uwagę sytuację, w której, czasową sytuację, w której się znaleźliśmy, ja chciałem podziękować. Що се отнася до настоящото положение, в което се намираме, трябва да кажа, че то е временно. Искам да благодаря на всички. Имаме нужда от една позиция, която да бъде последователна. За това трябва да подсилим доклада по отношение на сътрудничеството и енергетиката. Само така можем да подобрим документа. Нека го направим. Благодаря, казва председателката. Е, извинявам се на председателя. Последната информация. Измененията до 25 април 12 часа. Дискусията в ИТРЕ 31 май.